С името на делегацията Европейски съюз Меркосур. Сега това ще бъде делегация за отношенията с страните от Меркосур. Има ли някакви възражения? Не. Утвърждава се. Също така бях информиран.